Лаура Ферара публичен достъп до документи за 2014 и 2015 година. Ще дам думата на докладчика първо за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми колеги, първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Имахме много плодотворно сътрудничество и конструктивни дискусии. Искам да благодаря също на всички граждани, които направиха предложения и дадоха идеи. Проектът докладът беше качен на онлайн платформата на движението и резултатът всъщност беше разработен в сътрудничество в последните месеци между всички заинтересовани страни. Така се постига по-голямо включване на гражданите в работата на институциите и по-голяма прозрачност. Тази стъпка е важна, тъй като става дума за исторически момент. Спада доверието на европейските граждани в европейските институции институции, които се смятат за непрозрачни места, където се вземат решения, е, които са непрозрачни за гражданите, но ги засягат. Трябва да се има предвид, че прозрачността винаги се използва като е, празна опаковка, но липсват е, дела, които да я изпълнят. Има много резолюции в тази връзка на Европейския парламент, но без последия. Прозрачността и представителната демокрация са основни демократични принципи, които са залегнали в основните договори. Сега ние искаме да се спрем на принципа на представителната демокрация в Европейския съюз и по тази причина беше изготвен и този текст. И става дума за публичен електронен регистр за процеса на вземане на решения при изразходване на обществени средства и какви резултати са постигнати с тях. Също така трябва да се подобри достъпа до информация и да се упрости чрез общ достъп до порталите на европейските институции. Разбира се, трябва да се отчетат и потребностите на хората с увреждания. Прозрачността обаче трябва да гарантира и защита на а, лицата, които предоставят информация. Ние молим комисията да направи предложение за защита на тези лица. От най-голямо значение е прозрачността на целия законодателен процес. Практиката на тристранните срещи трябва да се подобри, гражданите почти нищо не знаят за тях. Също така трябва да има публичен контрол при е, законодателния процес на място тайната работа на лобитата може да окаже много голямо въздействие върху процеса на вземане на решения. Аз знам, че неформалните тристранни срещи са много важни, но искаме те да бъдат по-прозрачни, така че гражданите да упражняват по-добър контрол. Що се отнася до лобистите, ние приканваме комисията незабавно да направи предложение за да има а, задължителен регистр за лобистите. Необходимо е повече прозрачност при преговорите, които са насочени към сключване на международни международни споразумения. Е, обществеността се нуждае от по-добър достъп до документи от общ характер, също така от е, повече прозрачност за е, предупредителни писма между институциите. Гражданите не знаят нищо за тях. Що се отнася до структурните фондове, трябва да се публикуват данните по процедурите, за да няма място за измама и корупция. Както казах в началото, няма достатъчно прозрачност и това е една от причините за липсата на доверие на гражданите в европейските институции. А, би било голяма грешка да се действа така все едно, че не се случва нищо. А, национализмът нараства, корупцията също и конфликтите на интереси също се задълбочават един от основателите на движението Пет звезди в Италия казва, никой не може да решава от името на гражданите без да се отчита пред тях, така че депутатът не може да избегне гражданския контрол. Иначе няма как да говорим за представителна демокрация. Като европейски депутат аз е, вярвам в свободата и демокрацията и моля да се застъпите така, че гражданите да получават достъп до информация. Вие говорихте на края на вашето изказване много бързо, така че ще имате възможност в края на разискването за две минути да е, споделите с нас последните изречения, които казахте. Давам думата обаче сега на госпожа комисар Юрова. Моля. Благодаря. Уважаеми депутати, тази комисия се стреми е, да опосредства, да поощри демократичната легитимност и наистина трябва да действаме колкото се може по-прозрачно, Комисията винаги е била отворена за адаптиране на нашите практики, когато е необходимо. Комисията приветства резолюцията от парламента и приветства публикуването на информация, свързана с, срещи между политически лидери на високо равнище. Е, подобна информация вече е била публикувана. Е, този стандарт трябва да стане част от културата на всички европейски институции, както това да, трябва, трябва, това трябва да въжи и за всички двустранни срещи с лобисти. Комисията приветства парламентарната подкрепа за нашето, за нашето предложение за регистър за прозрачност, включващ представители на всички на, на трите основни европейски институции. На 3 март 2016 година комисията направи това предложение. Комисията е убедена, че в рамките на трите институции, които са обвързани с законотворчеството, трябва да има еднакви стандарти за прозрачност. Комисията приветства междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. В това споразумение комисията заедно с другите две институции се ангажира с по-нататъчно подобрение на прозрачността на законотворчеството и се ангажира с по-добра прозрачност при бъдещи международни споразумения. Заедно с това се предвижда и регистр за, делегата, за делегираните актове. Това ще увеличи прозрачността за гражданите и бизнеса. Комисията призовава с законодателите да, при, да одобрят тези предложения за достъпа до документи и да разширят достъпа до документи за всички институции и органи на Съюза. Комисията ще продължи да подкрепя със законодателите за постигане на споразумение по тези две предложения и актуализиране на законодателството от 2001 година. Искам да ви напомня, че комисията създаде добра практика за публикуване на, докумен... на документи в своя регистър за документите. Има пилотен проект в парламента, който върви в същата посока. Успехът на проекта зависи обаче от последователността в управлението на документите и инструментите. Освен това, комисията се стреми да прилагаме един добър баланс между прозрачността и защитата на личните данни. Що се отнася до регистъра за прозрачност, мога да ви уверя, че е, заместник-председателя Тимерман съжалява, че не може да присъства на този важен дебат, но той също се ангажира с подобряването на административните практики. Аз мога да потвърдя, че прозрачността е приоритет за работата на комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. А сега първият оратор е Кораца Билт. Благодаря, госпожо председател. Достъпът до документи е много важен за доверието на хората към нас и запълване на празнината между гражданите и институциите. Впечатлението е, че разни бюрократии в Брюксел вземат решенията, които засягат живота на хората. Затова и нашето послание трябва да е ясно, да кажем, ние няма какво да крием. Ние вярваме в прозрачността и отвореността би трябвало всички да се уверят, че европейските решения се вземат демократично и тук Европейският парламент има водеща роля, но трябва да се работи много повече в съвета, например. Когато се разглежда регламента, трябва да се отчете правото на гражданите да знаят какво се прави от тяхно име, как се разходва от тяхно име би трябвало и трите институции да работят заедно, така както направихме за Европортала, за да може гражданите лесно да намират информация, да участват, да бъдат ангажирани в европейските решения. Това не означава пряка демокрация. Всъщност в Европа имаме представителна демокрация. Да си отворен означава да си отговорен – Публичният достъп няма нищо общо с Wikileaks или подалите сигнали за нередности. Ние искаме да докажем прозрачността. Да, Лаура, трябва да бъдем по-прозрачни, но трябва и да сме сигурни, че работим в един климат на взаимно доверие. Това е важно при международните споразумения и тяхното договаряне. За мен сега повече от всякога е необходимо да възстановим доверието на гражданите и на общите предизвикателства да се даде общ договор, отговор. Благодаря ви от името на социалистите госпожа Ана Хет. Благодаря. Достъпът до документи е основно право което е защитено от основните договори. Докладът, който обсъждаме, е предпоставка за гражданите и осигуряване на условия за тях е, за достъп до процеса на вземане на решения. Става дума за достъп до документи, които в момента се блокират в съвета, но предвид е, този факт е много важно ние непрекъснато да поставяме изискване всички институции, които прилагат е, нормите, да се съобразяват с изискванията на Лисабонския договор и неговите разпоредби. Добро предложение е Европейския съюз и неговите институции – да а, насърчават а, правото на достъп до документи и добро законодателство, добър законодателен процес. Всичко това трябва да става на единен принцип, на общостен принцип, защото следва да се осигури повече прозрачност на гражданите. Също така е, трябва да има и административен е, правен акт за Европейския съюз. Всички тези правила са много важни. Разбира се, можем да задаваме винаги въпроси във връзка с е, прозрачността. Важно е да има по-голям достъп до срещите, заседанията в рамките на социалния диалог. Затова ние заставаме за това предложение, за да може компетентните комисии да го разгледат. Протоколи, документи във връзка с социалния диалог, всичко каквото е на лице, трябва да бъде достъпно. Ние ще гласуваме за този доклад, той е ясен сигнал за това, че ние в Европейския парламент правим всичко, за да осигурим прозрачност. Госпожа Маковей. Dreptul de acces la informații și de... Благодаря. Достъпът до информация и до документи е основно право във всяка демокрация. Ако нямате това право, имате демокрация. А, имате диктатура, извинявайте. Хората имат право да знаят как се разходват парите им, какво се случва в администрацията, какви решения се взимат в Европейския парламент и европейските, европейските институции, какви политики се провеждат в тяхно име, в името на гражданите и от тяхно име. Това означава демократична легитимност, прозрачност и достъп до информация, запълва празнотата, празнотата в доверието между гражданите и европейските институции. Много от гражданите имат, нямат доверие в институциите. Дайте им е, информацията, която липсва и така ще запълните доверието. Някои колеги казват, защо трябва да се публикува, публикуват всичката, всичките информации, които, които от които хората нямат нужда. Но нека оставим хората сами да изберат от какво е, се интересуват и от какво не. Благодаря от името на Алде, госпожа Инфелд. Yes, thank you, chair. Uh... Благодаря ви, господин председател. Нека поздравим докладчика, отлично си е свършил работата. Аз знам как работихме преди две години по темата. Доста се каза вече за доверието на гражданите. То сега е изключително ниско и ние трябва отново да го спечелим. Но нека си признаем, че и ние нямаме доверие на гражданите. Като че ли се страхуваме да покажем, какво точно правим? Въпреки хубавите думи на трите институции, не виждам тази култура на прозрачността или отвореността. Напротив, цари култура на потайността. Има толкова много процедури, през които трябва да минеш, за да се добереш до документите. Аз два пъти трябваше да се обърна към съда в Люксембург заради това. Същевременно е необходимо просто да се изпълнява закона, не става дума за някакви либерални идеи. Понякога обясняваме, че ни трябва повече пространство да мислим, че не всичко може да се показва, но прозрачността е законово задължение. Няма ли прозрачност, трябва да има много сериозна обосновка. Преди две години, както казах, имах честа да съставя резолюция. Малко съм очудена, че като говорим за прозрачността в тристранните разговори, сега искаме да направим стъпка назад от заявеното през 2014 година. Като че ли 2014 година имахме по-голяма готовност да сме прозрачни, отколкото сега, когато доверието на гражданите е още по-низко. Накрая, добре е във всички институции да има специален служител по прозрачността. Това трябва да се направи и в Европейския парламент, макар че до сега не е направено. На второ място ни трябва план за действие и на трето място правила – за класифицирането на документи и тяхното засекретяване. Не бива да стигаме до съда. Благодаря. От името на ГОЕ госпожа Албиол Гусман. Заповядайте. Това е един пример. Мога да ви дам пример за това колко е важна прозрачността в Европейския съюз, за да влезем в секретната зала, където са документите за ТИТИП, трябва да подпишем специална декларация. Ето е тук. В тази декларация ние поемаме ангажимента да изпълним всички изисквания за засекретени документи. По никакъв начин да не изтече информация към неоторизирани лица. Също така да не разпространяваме документи и информация от тези документи. Също така казваме, че ако не изпълним тези норми, сме готови да си понесем последствията. С други думи, показват ни определени документи, ако се закълнем завинаги, че ще бъдем мълчаливи и че няма да говорим за това как се договарят нашите права между ЕС и САЩ те искат да ни наложат мълчание, а ние желаем да се проведе референдум, така че хората да могат да се произнесат. Благодаря. От името на зелените, господин Хосеп Мария Терикабрас, заповядайте. Всъщност това е групата на Зелените и Европейския свободен алианс. Този доклад е всъщност чудесна възможност да се доближим до гражданите, защото достъпът е много съществен, е, за да има отвореност. Ние настояваме също да има служител, който да отговаря за прозрачността и публичния достъп до документи. В доклада има три важни точки. Обслужване на ноги гише е единна точка за достъп до документите във всички европейски институции. Също така трябва да се помисли за максималния брой документи в интернет и споразуменията с трети страни по търговски и други въпроси. На трето място задължителен регистр на лобистските групи които упражняват влияние при изработване на европейското законодателство. Също така е добре Европа да се превърне в водещ пример за прозрачността. Благодаря на колегата Ферара за нейните усилия. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря. за това, че се изказахте от името на Зелените и Европейския свободен алианс, сега от името на СПД, колегата Батън. Благодаря, Ричард. Винаги е хубаво, когато ти председателстваш. Европейският съюз говори много за демокрация и прозрачността. И така, че трябва да сме отворени към европейските граждани, които ние представляваме. Едно от е, големите, големите загрижености на много граждани представлява трансатлантическото споразумение между Штатите и Европейския съюз. Това споразумение се прави при закрити врат, врата. Ние не може да повлияем на резултатите. 20 000 имейли съм получил, е, свързани с тази тема. ТИТЕП. Е, в ТИТЕП ще се отворят вратите за сътрудничество с щатите в областта на здравеопазването и услугите. Освен това, арбитражните е, спорове са също ключов момент. Там е, трибуналите ще се опитват да защитават националните интереси. Президент Обама беше в Обединеното кралство, където той се опита да заплаши обществеността в положение, при положение, че гласува против а, референдума за напускане на Европейския съюз. Обама каза, че трябва да ръководим Европейския съюз или няма да има споразумение между Европейския съюз и щатите и в, или в противен случай ние, Обединеното кралство, ще се нареди на опашката. Ние с, Европей... с щатите нямаме търговско споразумение. Е, щатите е един от най-големите търговски партньори и въпреки това все още няма споразумение. Ако Британия поведе Европейския съюз, нищо няма да се промени в отношение, по отношение на, ев... на търговията с щатите. Обама иска Обединеното кралство да, се, да, за, да остане в Европейския съюз, защото той иска да наложи търговското си споразумение върху всички нас. Ние имаме едно странно отношение с щатите, е, етаблис... политиците, топ политиците в щатите не са нашите не са наши приятели. В интерес на гражданите на Обединеното кралство е да гласуват за напускане на Европейския съюз. Благодаря. Uh, thank you, uh, for... Благодаря за хубавите коментари. А сега Катрина Чиничи има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Фарара за извършването от нея работа. Достъпът до документи наистина е съществена част от е, прозрачността на европейските институции. И освен това е право залегнало в основните договори. Гражданите обаче се натъкват на трудности при достъпа до документи и проследяване на процесите в Европейския съюз. Затова те не разбират доста аспекти от нашата работа тъй като няма междуинституционален координиран подход в тази връзка. Смятам, че проекта за резолюция още веднъж ще подчертая необходимостта от повече прозрачност и налагане на кохерентен модел, е, който да съдържа принципите за достъп до документи. Ние сме в криза на легитимност и за това трябва да се гарантира правото да се контролира дейността на институциите. Това е необходимо, за да спечелим отново доверието на гражданите и да гарантираме по-добро участие в демократичния процес. Затова всички европейски институции трябва да работят в тази насока. Благодаря, казва председателят. Госпожа Пирко Рахонен Лернер. Kiitos puhemies ja kiitos Ferrara hyvästä työstä благодаря ви. Трябва да благодарим на колегата Ферара за добрата работа. Прозрачността, разбира се, е нещо много важно, но сама по себе си тя не е достатъчна. Информацията трябва да бъде и лесно достъпна за всеки граждани, журналист или представител на НПО – Иначе може да сме много прозрачни, но ако трудно се добираш до документите, от това няма кой знае какъв смисъл. И тук всички институции трябва да се поправят. Радвам се, че се обръща сериозно внимание на този въпрос за по-добрия интерфейс при търсенето на документи. При договаряне на споразумение като ТТИП, разбира се, не може цялата информация да бъде непрекъснато обществено достъпна, защото така Европейския съюз ще загуби в преговорната си позиция. Но, разбира се, ние искаме да има достатъчно доверие на гражданите към нас. Имаме нужда от това доверие. Благодаря ви господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, е ясно е, че годишният доклад за публичен достъп до документи 2014-15 година и е повод за нашия дебат днес. Обръща се внимание на прозрачността на законодателния процес на триалозите, в които участваме. Казва се, че документите трябва да са достъпни, че трябва да има прозрачност и същевременно дебатите, важни за законодателния процес, да се излъчват по интернет. Същевременно някои от европейските институции всъщност работят по един малко по-различен метод. Те не са много доволни. Говорят за прозрачност, но на практика няма прозрачност. Затова е много важно комисията и съвета да наложат категорично нормите за прозрачността и достъпа до документи, нещо блокирано от всички предходни законодателни мандати. Благодаря. Господин Мамекенс, колеги, процесът на европейската интеграция се основава на е, партипаторната демокрация и прозрачността. Това е, се отнася, това въжи за всички институции, но най-вече за парламента. Въпреки това, класифицирани документи, достъпа до тях не винаги е гарантиран. Но ето Европейската Централна банка, Сметната палата и другите агенции, а документите при тях дали са прозрачни? Прозрачността се основава и на международни споразумения и да се заложи прозрачността в тях е много важно. Гражданите трябва да знаят, имат правото да знаят какво се случва в европейските институции. Ако увеличим нивото на прозрачност, от това ще спечелим всички. Благодаря ви. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Първи оратор – Господин Капото. Благодаря, господин председател. Добавената стойност при отделните административни процедури в Европейския съюз не става чрез е, добра политическа работа, а най-вече чрез е, прилагане на демократично споделени процеси. Едно по-добро съзнание трябва да бъде посветено на законодателния процес, така че да има пълен достъп до документите. Това е отразено в хартата на основните права и също така се съдържа в много решения на Европейския съд и на националните съдилища, обаче няма хармонизирани разпоредби за достъп също така своевременното информиране на гражданите, защитата на личните данни, нормите за поверителност. Това са норми, които не са противоречиви. Тяхната дефиниция се променя непрекъснато. И също така трябва да се вземе предвид е, скоростта на предаване на данни, е, което обаче не е, е регулирано, няма единна класификация. И най-вече, когато става дума за тристранни срещи, за пленарни срещи, делегирани актове, те трябва да бъдат изцяло достъпни, защото иначе нямаме пряка демокрация. Благодаря. Мариас, господин Мариас има думата. Благодаря. Ние сме зрители на един и същи филм. Говорим за достъп до документи, но като депутати ние също не може да постигнем, да, да имаме достъп до определени документи, ако не подпишем определени протоколи, е, само тогава може да гледаме, да имаме достъп до документите в секретна стаичка, не може да си водим бележки, не може да правим снимки. Други служители обаче нямат такива ограничения. 700 експерти, които работят за Конгреса, също имат свободен достъп до тези документи. Затова Обама иска много бързо това споразумение да стане факт. Това е въплъщението на, на, на, на липсата на демокрация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 Уважаеми колеги, господин председател, аз искам да поздравя и да благодаря на докладчика, на нашата колега госпожа Ферара. Прозрачността в функционирането на европейските институции е фундаментално изискване за гарантиране на нашето доверие пред гражданите. И е, тази прозрачност включва е, инструмент за достъп до документите е, и до данните, защото все пак става дума за средства, които укрепват партиципативната демокрация. Е, трудностите, които възникват във връзка с прозрачността на административната политика, са е, един от заклетите врагове на демокрацията и на жизнеспособността на публичните институции. Абсолютно необходимо е да се опрасти достъпа до документите, включително и на ТИТИП, също така и достъпа до всички документи от тристранните срещи, защото няма този, който а, а, има някакви съмнения, трябва да ги разсее, се казва в моята страна и това, което трябва да се направи, няма смисъл да се скрива. Благодаря. Господин Яковчиш, за една минута. Председниче, ние съм замир. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Искам да подкрепя доклада на госпожа Ферара. Нейната цел е да приближи европейските институции до гражданите и да даде повече популярност на нашата работа в парламента. Това е правилният път и най-добрият път, по който може да си върнем доверието на гражданите. Истината е, че европейският проект има предизвикателства, има проблеми и една от причините е голямата бюрокрация. Освен това, трябва да престанем да говорим за прозрачност, трябва да говорим за отвореност. Мисля, че това е правилната дума. Ние трябва да сме отворени към гражданите и гражданите трябва да имат достъп до цялата информация, до която искат. Κώστας Χρυσογόνος. Η πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους τα... Благодаря ви. Достъпът на гражданите до документите на разположение на европейските институции е изключително съществена тема. И всъщност неограничения достъп трябва да е правилото, а не изключението. Това гласи регламента и отговаря и на рестриктивното тълкуване на съдебната практика. Ние обаче виждаме, че често европейските институции отказват на гражданите достъп до съответните документи. Мога веднага да дам пример с ТИТИП. Много малка част от информацията всъщност до сега е видяла бял свят. Казва се, че тя е поверителна. А Европейският съюз трябва да следва една отворена политика при достъпа до документи, за да доближим наистина гражданите до нас. Благодаря ви. Госпожа Катрина Конечна. Vážená paní zpravodajko, děkuji vám za velmi povedenou zprávu. Благодаря. Благодаря за един чудесен доклад. Разбирам, че трябваше да сте дипломатични и да критикувате съвсем предпазливо комисията и съвета. Според мен, Европейският парламент работи много по прозрачността. Не казвам, че сме постигнали съвършенството, но Смятам, че проблемът съществува. Даже за депутати понякога е трудно да, да, да има достъп до някои документи, например документите за ТТИП или пък е, достъп до, до документи в анкетни комисии на Европейската комисия. Благодарен съм за предложението на Комисията за Централен регистр на лобисти, защото в рамките на споразумението за щатите имаше повече лобисти, отколкото неправителствени организации. Благодаря. Госпожа Пимента Лопес. Обригато, сеньор президент o princípio da transparência que deveria. Благодаря, господин председател. Наистина, прозрачността е нещо основно и достъпа до документите на европейските институции не трябва да бъде ограничаван. Има и още един принцип. При договарянето на търговски споразумения като ТИТИП или е, ТИСА би трябвало наистина да се види какво точно се договаря. Достъпът до документи е много важен, както се видя и от LuxLeaks. И не бива да се работи извън всякакъв демократичен контрол, не бива да се отказва достъп до документи. Виждаме, че това се случва дори когато информацията се иска от евродепутати. Прозрачността не може да се използва само за някаква заблуда. Now on behalf... Благодаря ви. От името на комисията давам думата на госпожа Юрова. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че призовавате за прозрачност. Ние цяло споделяме вашето желание. На, втор, на, на 2 май ще излеземе с пред, предложение за регистъра на прозрачност. Както вече избрах, преразглеждането на регламента от 2001 година ще бъде извършено в скоро време и комисията е готова да работи заедно с парламента за постигане на съгласие. Същевременно в, в, в, в момента всичките а, регламенти са в съответствие с хартата за основни права и отчитаме всички решения на а, съда. Комисията очаква да, да работи в тясно сътрудничество с съвета, парламента, гражданското общество, омб, омбудсмана и всички заинтересовани страни за създаване на един истински режим на прозрачност. Комисията смята, че там, където има правомощия комисията, трябва да има една законодателна рамка която да бъде е, абсолютно прозрачна. За това смятаме, че е необходимо тази рамка да бъде хоризонтална, за да включва всички е, необходими правила. А сега давам думата на докладчика госпожа Лаура Ферар. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на госпожа комисаря и на колегите, които ми подкрепиха. Благодаря на докладчиците в Сянка. Прозрачността е целта, която трябва да постигнем, но тя също така е инструмента, с която да се запълни бездната между европейските институции и гражданите и да приобщим отново гражданите към европейския проект чрез една по-успешна демокрация на участието. Със съжаление чух в някои от разискванията с колегите, че според тях гражданите не се интересуват от някои видове документи или не ги разбират. Възможно е обаче някои от данните наистина да не интересуват гражданите. Вярно е също така, че когато разглеждам въпроса и го разисквам с, с, с гражданите си, някои от термините и а, обема на някои документи действително затрудняват разбирането им. И това е предизвикателство, с което трябва да се справят парламента, съвета и а, комисията. Трябва информацията да стане по-лесно разбираема за гражданите, като запазим правото на осведоменост и като дадем възможност на гражданите да извлекат информацията, която ги интересува и да могат да я отделят от това, което не ги вълнува. Документите трябва да станат по-достъпни. Едновременно с това виждаме, че все още е доста трудно човек да намира информация, която му трябва на интернет страниците на трите институции. Ето защо повтарям призива си за създаване на един интернет страница за всички институции. А, относно международните преговори, като ТПТИ, които вълнуват а, гражданите, трябва да се сложи край в не, на непозрачността при тези преговори дейността на лобистските групи и документите, които се разглеждат по време на тристранните заседания, трябва да бъдат обществено достояние. Също така, резолюциите на Европейската парламента би трябвало да гарантират по-голяма прозрачност в дългосрочен план. Благодаря ви.